So, dear colleagues, good afternoon. Така, скъпи колеги, добър ден. Добре дошли на съвместното заседание на Комисията по бюджет и економични, економич, економика относно задълбочаването и разширяването на еврозоната тема, по която работиме от дълги години. Господин Бърге наш, беше нашият основен докладчик на тази тема. Целта беше да се стабилизира и консолидира нашата единна валута. Миналата година приехме доклада на Раймер Бърге на тази тема с, с, тук са много експерти и ще започнем първо с нашите докладчици и след това ще дадем думата на експертите. И ще дам думата първо на Роберто Голкерич, председател на комисията ЕКОН. Добър ден! Joint, uh, uh workshop, uh, on, uh... Добър ден на този семинар, посветен на фискалните възможности за задълбочаване и разширяване на еврозоната. Нашите докладчици ще е, кажат няколко уводни думи. В, наш, в нашите доклади се обсъжда тази тема подробно. Комисията излезе и ще излезе с допълнителни предложения, но сега смятаме да навлезем в малко повече подробности, що се отнася до бюджетните аспекти на проблема и измеренията, свързани с паричният съюз. За да намериме така решения за бъдещето на Европейският паричен съюз и последиците, които той би имал върху европейският е, бюджет. Така че този семинар се организира много своевременно. Благодаря на всичките наши докладчици които ще се спрат на ключови проблеми и ще представят така ще направят един мащабен преглед на законодателните е, мерки и предложенията, които ще позволят да направиме конкретни крачки напред. Фине. Е, целта е да постигнем един истински паричен съюз в една ефективна оперативна рамка. А за начало давам думата на Перванш Берес. Благодаря, господин съпредседател. Да, увод към тази тема за две минути и половина е твърде кратко време или прекалено много. За това ще бъда, ще се опитам да бъда кратка. Когато обсъдихме и приехме доклада БГ Берес, се, се спряхме на три параграфа. Дан, данъчната фискал, фискалния капацитет трябва да е, включва ЕМС в рамките на целият бюджет на еврозоната. Също така казваме, че ЕМС ще изпълни своите цели, но ще бъде и разширен, за, за, за да включи различни и други мерки за посрещане на симетрични и асиметрични шокове. Тоест, предвиждаме рамка, която от сегашните функции дава възможност към едно разширяване и включване на допълнителни действия и функции в един по-стабилен ЕПС и накрая стабилизация през МС, чрез МС и ЕВФ трябва да включва механизъм за посрещане на шоковете. На тази основа комисията излезе с предложение, което Тоест, използвайки член 300 29 е, смята, че може да се интегрира този механизъм, но за сега, за сега се провеждат е, технически заседания в рамките на съвета и парламента все още не разполага с окончателния текст, за да може да изрази или да не изрази своето съгласие. Затова смятам, че този семинар е много своевремен, за да можем да излеземе с конкретни предложения. Какво можем да очакваме от развитието и трансформирането на ЕМС? на трябва заедно с а, заинтересованите страни трябва да решиме дали този мех... механизъм не а, пречи на изпълнението прерогативите на комисията в областта на банковия и бюджетен надзор и МС да не се превърне в а, а, орган по силата на член 4. И още нещо – ние смятаме, че тази промяна или реформа не, не трябва да има за цел автоматично преструктуриране на дълга, тъй като вместо да се решат проблемите, всъщност ще генерираме нови проблеми. Затова е, въпросът ми е как виждате развитието на управлението на МСЕ и каква може да бъде ролята на Европейският парламент. дали и дали смятате, че този нов фонд може да бъде нещо като гаранция или предпазна мерка за третия стълб, т.е. за гарантиране на депозитите? Бюге. Господин Бюге, Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям това, което каза колежката Берес. Ще допълня някои неща. Преди около половин година на пленарно заседание, преди една година на пленарно заседание приехме този е, оспорован е, доклад е, след доста задълбочена подготвителна работа и множество изслушвания. От тогава на сам е, се случиха някои неща. Е, има предложение от президента Макрон за проактивна политика, проактивно управление. Трябва да се дадем сметка, че света около нас се променя и нашите граждани а, заслужават ние да обсъдим и да приемам предложения, които да донесат повече сигурност в този все по-нестабилен свят. Част от тази стабилизация е стабилизирането на економически и паричен съюз. Разполагаме с пакета Николаус на комисията като депутат от Германия, мога да кажа, че в нашия коалиционен договор за голямата коалиция на нашето правителство има интересни формулировки, неща, които допреди една година не съм чувала специални средства за финансова стабилност, структурни реформи в еврозоната и ам, е, искаме да превърнем Европейския механизъм за стабилност и да го превърнем в парламентарно контролиран а, фонд, а, което да не засяга националните парламенти. Това е нещо. Освен това, е, имаме позиция на така наречените северни финансови министри, които изразяват съображение. Това е спектър, в който работим е, в момента е, и в тази ситуация трябва да намерим е, отговор. Понеже виждам господин Обрех, който е докладчик, ще кажа няколко думи за финансова е, е, рамка. Стабилността и финансовата сигурност са свързани с финансовата рамка и въпроса е как ще успеем да не допуснем а, грешката, да противопоставим кохезията на сигурността и отбраната или а, развитието на селските райони на миграцията и защитата на границите. А ако допуснем тази грешка, ще нарушим цялата стабилно, стабилност на Съюза. Трябва един, една концепция от 4-5 точки, а, които да съдържат да стабилизирането на Европейския съюз, сигурността и стабилизирането на економическия и паричния съюз, без да изключваме от това развитие а, държавите. Мисля, че с това трябва да се съобразим. Много добре си спомням. А, че въпросът с структурите на управление беше най-тежкият въпрос, който обсъждахме. Най-вероятно и днес е, е, е така, но а, искам да кажа няколко думи за парламентарния контрол а, а, опита с създаването на механизма за стабилност, а, когато а, бяха отделени а, средства под граница на финансовата рамка и над собствените средства, без да попитат парламента, това беше а, атака също правомощията на парламента. Това не бива да се повтаря. Този въпрос за мен е много важен. Много съм любопитен да чуя какво ще кажат експертите. Трябват ни под подредени структури, добра правна рамка, за да имаме по-стабилно основа, на която да стъпим, по-стабилно от член 122 на основата, на който започнахме да работим. Надявам се днес да получим идеи за по-нататъчната ни работа като политици. Благодаря. Благодаря много на двамата съдокладчици. за коментарите във връзка с работата, която те свършиха като докладчици. Днес а, а, сме поканили високо квалифицирани експерти, които да ни дадат отговори на въпросите, да изложат своите виждане. Ще започна с господин Клаус Файглинг, изпълнителен директор на Европейския механизъм за стабилност. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Винаги много се радвам да дойда в Европейския парламент, за да размени мнение. Днешната тема е много важна, темата за задълбочаване на економическия паричен съюз. Тази тема е спорна а, а, сред а, страните членки. Позволете ми да започна с това, че аз съм редовен гост на, на Европейски парламент. Въпреки, че няма формални връзки между МС и парламент, моята институция отговаря за страните от еврозоната и техния финансов принос ни помага да вършим работата си. 19-те финансови министър от, евро, от еврозоната, които съставляват съвета на управител на ЕСМ, се отчитат на техните национални парламенти. Въпреки, на техните национални парламенти, въпреки това смятам, че е чудесна практика да разменим мнение, защото работим за една обща цел да направим а, а, нашия съюз по-устойчив и по-стабилен. Да към пакет на Европа Европейската комисия даде е, силен тласък за задълбочаване на паричния съюз. Целта на този пакет е да отстрани някои важни слабости конструкцията на паричния съюз. Започна вече конкретна работа по двете теми, по които има най-голям консенсус – завършването на Банковия съюз и развитието на Европейския механизъм за стабилност. Такива бяха изводите на председателя Туск след срещата на върха през декември. Бюджетните инструменти също се обсъждат, но те не бива да се разглеждат изолиран. Завършването на банковия съюз и новите финансови инструменти служат на едни и същи цели, а именно да увеличат споделянето на економическия риск между двете има взаимодействие. Колкото повече риск се споделя през пазара от частния сектор, толкова по-малка нужда има от финансови инструменти за споделяне на риска. След малко ще се върна този въпрос. Втората причина, поради която трябва да гледаме този пакет, неговата цялост, е тази, че мненията за финансовите инструменти продължават да са различни. Преди да се спра на бюджетните аспекти, нека да се спра на тези два аспекта от задълбочаването на паричния съюз, по които има мненията са най-близки. Първо, относно банковия съюз, е, е, Европа вече е създала два стълба, европейски единия механизъм за надзор и единия фонд за преструктуриране за завършването на банковия съюз. СФП се нуждае от финансова подкрепа. Единната застраховка на депозитите също е важна, за да се защитят банките от масово изтегляне на депозитите в случай на криза. Що се отнася до развитието на институцията, която аз ръководя, мога да кажа следното. Е, е, когато слушах дискусията в Еврогрупата, усетих е, голяма подкрепа за Европейския механизъм за стабилност, развитието му в инструмент за решаване на кризи. Силният механизъм за стабилност не е само цел, а нещо, което да допълни допълни банковия съюз и е да направи е, паричния съюз по-малко уязвим. Е, също така да даде възможност на Европа по-добре да решава своите проблеми. Европейския механизъм за стабилност може да се играе по-голяма роля в бъдещите програми за подкрепа. Заедно с комисията той ще работи върху създаването, преговорите и наблюдението на нови нашите програми, разбира се. Това ще стане сътрудничество с комисията при пълно спазване на неговите компетентности и избягване на дублирането на задачи. Европейския механизъм за стабилност също така играе роля на фасилитатор на преговорите за бъдещо преструктуриране на държавен а, дълг. А, също така би могъл да подслони един нов а, фискален инструмент за макроекономическа стабилизация и защита на инвеститорите. Това ме отвежда до днешната тема за бюджетните а, е, аспекти на е, паричния а, е, съюз. Когато сравним Европа с Съединените щати, пък и с Франция и Германия, виждаме, че споделянето на економическия риск не е достатъчно задълбочено. В случай на а, криза в Съединените щати, кризата се разпространява по-лесно цялата страна, отколкото би се разпространява страни в еврозоната. Това е така, защото паричната политика защото няма парична политика в економическия паричен съюз, който да ни помогне да решаваме специфични за страните проблеми. С други думи, по-голямото споделяне на риска в еврозоната ще я направи по-малко уязвима. Съединените щати, но също така и във Франция и в Германия, споделянето на риска до голяма степен става чрез част частния сектор, чрез банките, финансовите пазари и капиталовите потоци. Европейските финансови пазари обаче продължават да бъдат разпокъсани и да се разделят от национални граници. Затова завършването на банковия съюз трябва да бъде първи приоритет завършването на паричния съюз. Завършването на единия капиталов пазар също е важна част от подобряването с на риска. Фискалните инструменти също помагат за споделяне на, на, на е, е, риска, ако не работи споделянето през е, пазара. Мисля, че според мен не ни е необходим пълен фискален съюз, не са ни необходими големи допълнителни трансфери между държавите. Европейският бюджет е малък, само 1% от БВП. Малките държави членки вече получават трансфери от европейския бюджет, които могат да достигнат до 4% от съответните БВП, което е значителна част, значителна сума. Освен това, Европейската инвестиционна банка и плана Юнкер също пред предлага значителни фондове за насърчаване на инвестициите в Европейския съюз. Според мен не са ни необходими допълнителни средства за посрещане на големи симетрични шокове фискалните правила вече позволяват синхронизирани бюджетни разходи в случай на сериозни, сериозен економически е, шок. Е, това е, ни помогна успешно да отговорим на глобалната финансова криза през 2009-2010 година там, където е, аз виждам е, значителна пързнота в финансовите инструменти е, е в случай, че от криза бъде засегнат не целият регион, но само една или две държави. Много често давам пример, който се надявам да не се случи, с Ирландия, която да бъде засегната от особено твърд Брексит. В такъв случай Европейския съюз ще се нуждае от нов фискален канал за споделяне на риска. Такъв инструмент би могъл да бъде е, създаден без да се налага споделяне на риска и без да се налагат е, перманентни трансфери. Съединените щати показват, че това е напълно е, възможно. Този фонд трябва да бъде револвиращ фонд, а не годишен бюджет, който да трябва да бъде изплащан в рамките на един економически цикъл. По-краткосрочни заеми през механизма за стабилност биха могли да бъдат друга възможност. Тези заеми могат да бъдат предназначени за стабилизиране на инвестициите, които обикновено първи биват орязвани в случай на криза. Ето някои други идеи за фискална реформа. Например, европейския бюджет да финансира публични, обществени блага, като защита на външните граници, обща отбрана мерки за защита на мерки за защита на климата, Реформирането на фискалните правила е друга а, възможност. В началото те бяха ясни за спазване, но постепенно станаха твърде а, комплексни и трудни за разбиране дори за експертите. И а, накрая един е, финансов министр на еврозоната също би бил а, много а, полезен. Искам да завърша с това, че аз вярвам, че Европа може още през тази година да направи някои важни стъпки, за да превърне паричния съюз в един по-устойчив съюз и да защити своите граждани от следващия шок, който неизбежно ще дойде един ден. За мен като економист основната полза би била, че еврозоната ще има по-добро споделяне на риска. Това би трябвало да стане на първо място чрез пазарите и след това чрез допълнителни инструменти. Благодаря ви. Благодаря за вашите бележки по, този, по тази тема. По-късно ще ви попитам какво точно имате предвид пред, сред предвидими. А сега Давам думата на госпожа Аньес е, Бенаси Кере. Аз смятам, че съм поканена, защото съм, може би защото съм част от френско-немската група от 14 експерти от, по въпросите на еврозоната. Сега ще разделя моето изказване на три части които като се съберат всъщност създават един пакет. Пър, първата част е посветена на обществено полезните дейности. Какви са проблемите и какви могат да бъдат инструментите за разрешаване на проблемите? По принцип тези е, дейности се извършват на равнище Европейски съюз с европейски средства. Защо в еврозоната, а не в целия Европейски съюз? А, може би защото има различни характеристики и желания на двете зони, евро, еврозоната и не еврозоната. Може би защото е по-лесно някои от тях да се извършват в рамките на 19-те, а не на 27-те. И някои страни са по-стабилни от други, когато когато, например, по-стабилни страни инвестират средства, те трябва да получат някои гаранции. И в комисията предложи фискално гарантиране на ФПД и Третият проблем е конвергенцията. В тази рамка бе направена комисията, предложението на комисията, както казах, фискална гаранция за е, ФПД, е, подкрепа за присъединяване към еврозоната, присъединяване към структур, структурни реформи и така наречените е, сигурни активи, т.е. Е, е, ценни е, книжа, гарантирани от държавни ценни книжа. Ние бих... Аз мисля, че това е рамката, но като цяло смятам, че е по-интересно да се спреме на фискалната стабилизация и на фискалната отговорност. Какъв е проблемът на фискалната стабилизация? Имаме асиметрични и симетрични шокове. От една, от една страна стабилизация на фискалната на данъчната политика в рамките на ограниченията на наложени от пакта за развитие и, и стабилност и от друга страна възможност за заеми, които да по линията на МСЕ в случай на кризи. Сега ще при симетричните шокове те са обикновено преобладаващи. А, и за, за, за, за съжаление, за, за сега нямаме никаква а, бюджетна, данъчна позиция, която да е а, е, единна. През 2011, 2012 и 2013 беше, беха направени усилия да се насърчават страните да участват в стабилизационна политика, но не се постигнаха резултати. И, и но а, когато има задълбочаване и увеличаване на държавния дълг, има и повече възможност дадена страна да бъде изхвърлена от пазарите. Така че предложенията за стабилизация с да се създадат кредитни линии с суми предназначени за предпазни средства в рамките на МС, като се налагат известни условия, да има някакъв данъчен фискален капацитет, но, но който да не е по-висок от 1% от БНД. Условията ще са свързани с начина за разходване на средствата и няма, няма да има а, възможност за взимане на, на, на, на допълнителни заеми. Този, този подход беше много критикуван. И реформата едно от решенията ще бъде реформата на пакта за развитие и стабилност, като се прилагат много по-прозрачни правила, които да бъдат достъпни и разбрани от националните парламенти. И прилагане на по-специфични по страни е, политики фискалната отговорност. Какъв е проблема? бихме искали правилото за спешни средства за излизане от кризата да не се прилага повече, но В този контекст националните търговски банки всъщност играят е, ролята на буфери, т.е. те са тези, които емитират е, държавни ценни книжа. Така че, ако банки в дадена страна притежават висок дълг, се намалява е, ликвидността от страна на Централната банка и и това е би могло автоматично да доведе до из, излизане или изхвърляне от еврозоната като цяло. Е, целият механизъм е опасен, така че е, предложението на комисията е да се намали риска чрез въвеждане на е, така наречени сигурни активи с цел банките да, да имат достатъчно възможности да посрещнат шок, шока и, също, и същевременно да има създаден европейски европейска схема за гарантиране на депозитите, без да има фиксирана сума. И като, като последна възможност преструктурирането на държавния дълг, кога, като в този случай ЕЦБ ще е, гарантира е, окончателният рисик. За, за да му... Е, значи, преструктуриране на държавния дълг като последна възможност, без автоматично излизане от еврозоната – Това не това няма да може да стане от днес за утре, но временно ще е, увеличи устойчивостта на, евро, на еврозоната, като позволи на Европейската централна банка да изпълнява своите дейности, така както те са залегнали в договор. Много ви благодаря. Държа отбележа, че бяхте поканена в качеството ми на експерта, не, от... не че е друго име. А сега думата има професор Федерико Фабрини, професор по европейско право в School of Law and Government в Дъблинският университет. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, за мен е огромно удоволствие да бъда днес е, в дома на европейските граждани, за да ви представя фискалния капитет на еврозоната от конституционна гледна точка и целта на коментарите ми е не бързо да ви представя правната е, гледна точка на възможните нови бюджетни инструменти за еврозоната в рамките на европейското право. Съм професор по европейско право, както вече казах, ще допълня казаното от Аниес е, като економист. Тя ви представи доводите за в фискалният капацитет. Аз ще кажа няколко думи от правна гледна точка и по Конкретно бих искала да организирам изложението си в три точки. На първо място ще ви представя от моя гледна точка конституционната основа за придобиването на фискален капацитет в еврозоната. На второ място ще ви представя конституционните предизвикателства от моя гледна точка. Ако искаме да напреднем, т.е. ако искаме изграждането фискален капацитет наистина да се превърне в успех, Ха. и накрая ще ви представя и те възможности от конституционна гледна точка, за да се допълни този капацитет през едните години. И така, първо, евентуалното правно основание за фискален или бюджетен капацитет, както стана ясно от моят научен труд, според мен има стабилно правно основание, както всички знаете, че става дума за член 311 от договора за функционирането на Европейския съюз, а там се твърди, че съюза ще се здобие с, с средствата ходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики, без да се засягат другите приходи, бюджета ще се финансира изцяло от собствени ресурси. Тази разпоредба заедно с разпоредбите на член 113 от договор за на Европейския съюз всъщност представлява много стабилна основа за разработването на система от собствени ресурси, основаваща се на данъчното облагане в Европейския съюз. По-конкретно, ако говорим за бюджета на еврозоната, мисля, че има и други разпоредби в договорите, които биха могли надежно да допринесат за разработване на тези нови бюджетни инструменти, частност е, член 3 на договор за функционирането на Европейския съюз, който се твърди, че Европейския съюз ще изгради економически паричен съюз и ми се струва, че стандартно определение за ИПС включва и бюджетно измерение. Знаем също така, че в договори, от Лисабонски договор насам има и специфични разпородби за еврозоната т.е. член 136 от договор за функционирането на Европейския съюз, където се предвижда под разделение на бюджета за еврозоната, който е различен от бюджета на Европейския съюз като цяло. Но освен това, като специалист по, право, по европейско право, смятам, че можем да се основаваме и на структурата и на духът на договорите. И без да навлизам в подробности, ако след може да се върнем на този аспект по време на въпросите и отговорите, но ми се струва, че и принципа на демокрацията и на федерализма и на субсидиарността, които са заложени в член 10 и член 5 от от договорите на Европейския съюз дават възможност и всъщност оправдават съставането на този нов капацитет. Един от основните принципи на конституционното право е, че когато говорим за представителство, взимаме предвид и данъчното облагане. Няма данъчно облагане без представ... Представ... представляване, но няма как да има и представляване без данъчно облагане. По този начин се отразява много ясно взаимоотношенията между държавите членки и Европейския съюз и ми се струва, че сегашната фискален капацитет от съществено значение за това запазване осъществяването на това разпределение между е, властите. Така че е, от тази гледна точка твърдя не само, че изграждането на фискален капацитет е възможно, но дори от правна гледна точка е нужно. От тази гледна точка разработването на нов фискален капацитет с цел економическа стабилизация обаче поставя редица конституционни предизвикателства и става дума не само за някакви сериозни проблеми, които си... теоретични проблеми, които си задаваме, но става по-за сериозни притеснения, които трябва да вземем предвид, когато изграждаме фискалния капацитет. Три са основните предизвикателства. Предизвикателството за асиметричността, предизвикателството на единодушие, предизвикателността и предизвикателството на представянето и ще се опитам да ви ги представя накратко. Е, предизвикателството на асиметричността. Както всички знаете, държавите членки на Европейския съюз не са симетрични нито от гледна точка на размера си, нито от гледна точка на економическият си власт, богатството, място, което вземат в бизнес цикъл и т.н. И това, разбира се, в много голяма степен се отразява на бюджетният е, депар в Европейския съюз. Държавите членки прекрасно знаят дали са нетни вносители или е, нетни бенефициенти на бюджет на Европейския съюз и няма нужда да ви обяснявам какво се случва с тази система на преразпределение между държавите членки. Това се повтаря дебатът се повтаря при всяко обсъждане на многодишна финансова рамка. Затова трябва да преодолем тази система, която само засилва а, липсата, асиметрията между държавите членки и вместо това да се насочим към една нова система, система в която бюджетният капацитет се финансира с истински собствени ресурси, ресурси, които действително се генерират а, от еврозоната и Европейския съюз като цяло. Смятам, че ако не счупим порочният цикъл на асиметричните разлики, има опасност бюджетният Гепасет стане жертва на тази система и господин Редлинг е много добре нещо за какво говори в качеството си на председател на Европейският механизъм за стабилност и смятам, че може да разработим бюджетния капацитет на еврозоната, ако просто се върнем към рамката на договорите и включим в нея структурата на е, Европейският механизъм за стабилност. Та, ако се прехвърлим към една система, основаваща се на истински собствени ресурси, тогава се изправяме пред ново предизвикателство и това е първо предизвикателството на единодушието. Съгласно настоящите разпоредби на договорите, всички е, е, финансови въпроси, в частност бюджетните въпроси, е, се приемат с единодушие в съвета, т.е. всяка държава членка има право на вето при взимането на решения в тези области. И основа на тази система, основаваща се на единодушието прави много трудно постигането на консенсус и по този начин много трудно може да се постигне напредък. Какво може да направим при това положение? Разполагаме с инструменти в съгласно стоящия договор, които могат да ни позволят да намалим проблемите, като например засилното сътрудничество, даващо възможност на редица държави членки да напреднат, когато няма възможност за единодушие в съвета. Но ако трябва да сме честни, това също не е, идеалният инструмент, защото ако се приложат данъчни мерки в други държави членки, вероятно крайният резултат няма да бъде много задоволителен. Така че от правна гледна точка в дългосрочен план трябва да се разгледа въпроса с единодушието и бюджетният капацитет. Това беше въпрос, който беше поставен на предишният конвент за създаване на нова конституция, но отново трябва да поставим този въпрос. И ако продължим в този път, ще им пускаме и с третото предизвикателство, именно предизвикателството на представенето. Както казах, не може да има данъчно облагане без представителство, но това разбира се е, въжи и в контекста на Европейския съюз. Ето защо Европейския парламент трябва да е, участва на равни начала с националните парламенти. От а, правна гледна точка е напълно демократично и приемливо това да се случи и точно, по-точно би било напълно неприемливо да има подобен бюджетен капацитет или данъчен капацитет без участието на Европейския парламент. Или казвам с други думи, новият фискален капацитет трябва да избегне клопката на асиметрията между държавите членки, трябва да преодолее блокажът с системата на гласуване с единодушие в съвет и не на последно място трябва да се чуе гласът, т.е. гласът на народните избраници на европейските граждани. Това е списъкът предизвикателство, с които се сблъскваме, но като цяло съм оптимист и за това виждам възможности дори и в този случай. И колкото иронично да звучи за, от тези, тези думи в устата на един ирландец. Според мен Брексит е, води със себе си и някои конституционни възможности, като например с излизането на Веденто кралство от Европейския съюз ще се появи финансов а, дупка, която трябва да бъде запълнена, която дава възможност за нови възможности за изготвяне на нови собствени ресурси, както беше обсъдено това в Европейският парламент миналата седмица в рамките на на първоначалната дискусия за новата МФР. Смятам, че това е прекрасна възможност, която може да се възползваме, за да преодолеем съпротивата. Трябва просто да кажем, ами и, има недостиг на средства, трябва да преодолеем този проблем. Държавите членки няма няма да се съгласят да се увеличат техните вноски, така че ще трябва да се намери друго решение. Тоест, най-доброто решение ще бъде да се добие еврозоната с истински бюджетен капацитет. Освен това, нещо друго, което не се обсъжда точно в момента. Но, след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз, това ще принуди оставащите 27 държави членки да започнат цялостен процес на конституционни реформи. От самото начало на дискусиите се убедихме в това, т.е. наскоро, когато Европейския парламент прие новият състав на Европейския парламент и преразпределянето на местата с депутатите, но ще са нужни и други конституционни проблеми, извинете, промени след напускането на Обединеното кралство. И смятам, че това е прекрасна възможност да, да се справим с структурните проблеми, които споменах преди малко. Така че, според мен, поне има а, причини да сме оптимисти, защото разполагаме с прекрасна възможност да се възползваме от а, тази нова възможност. И всяка възможност и всяка идея за разработване на бюджет на реформата трябва да прави ръка за ръка с всички конституционни реформи на Съюза, включително и с идеята за създаване на Съюз на отбраната. Според мен няма как да преодолеем а, огромните разлики между северните и южните а, страни в Европейския съюз в рамките на дискусията за економическия пречен съюз, например. Но мисля, че всички държави членки са наясно с огромните геополитически предизвикателства, по които сме изправени и за да се справим с тях ни трябва е, европейски съюз на отбраната, а Европейски съюз на отбраната изисква единен бюджет. Като всеки учен ще завърша с малко реклама за собственият си научен труд. Виждате на екрана моята книга, където може да намерите повече подробности по темата. Благодаря на професор Фабрини. А, сега давам думата на доктор Хохи Нунис Ферера от Европейски от Центърът за европейски научни изследвания. Имате думата. Will... Благодаря за поканата. Разгледах темата с идеята за стабилизация и за това каква може да бъде ролята на европейския бюджет за тази е, стабилизация. А, преди да се върна към бюджета, обаче, позволете ми да погледна нещата от една различна перспектива. Е, да е, погледнем е, националните бюджети. Знам, че се интересувате от европейски бюджет и по него работите, но намери голям потенциал в националните бюджети. и Смятам, че националните бюджети могат да помогнат да се реши проблема. Ще започна с това, че Фискалните е, инструменти на Европейския е, съюз са е, реактивни инструменти и мисля, че трябва да се спре много повече на превентивните инструменти, т.е. на това какво може да се направи, за да предотвратим бъдещи кризи. Според мен на този въпрос не е обръщано достатъчно внимание сега. Не само да се реагира, но и да се предотвратяват такива големи въздействия. Няко, в шесто пакет и препоръките по държави липсват някои елементи. Заедно с експерти от Съединените щати и Нова Зеландия работим по този въпрос и разглеждаме влиянието на националните бюджети върху устойчивостта и установяваме, че голяма част от държавите по света са доста слаби в това отношение непрекъснато наблюдаваме загуби от БВП заради липсата на е, финансово управление на е, публичните е, средства. ОСР все повече разбира какъв е проблема. Когато ме поканиха да се присъединя към работната група, ми се стори, че проблематиката е скучна, но работи вече от една година в е, не. Държавите членки нямат е, баланси, които ясно да показват техните активи е, и пасиви, т.е. правителствата не са наясно какво е положението. Тези неща трябва да се избягват, защото те засягат кредитния рейтинг и се отразяват в случай на шок. Има начини за решаване на този проблем. Нещата не са сложни, достъпни са. Евростат работи по въпроса. Има прозрачност, трябва да има прозрачност, да е ясно какъв е капацитета за инвестиции, колко са активите, колко са пасивите и така нататък. Е, така че нека балансите в отчетите да са ясни. Между другото, е, Португалия е първата държава, която реформира своята система и въвежда международни стандарти за публичните е, финанси, за своите публични е, финанси. Португалия не беше е, неясно какви са активите и пасивите. Беше с нисък кредит рейтинг, така че те започнаха е, реформа. И за това моето послание е към вас. Настоявайте пред вашите национални правителства да подкрепят стабилността на това ниско равнище. Страните членки владеят около 50% от своята економика, 46% е средната стоеност. Това са данни от 2015 на година, така че 6 50%. Това са много средства, голяма част от економиката. 45 трилиона са активите и пасивите, а държавите членки включват в своя баланс само 15. Това води до проблеми при взимането на решенията. Някои държави не отчитат своите пасиви по отношение на пенсиите и така нататък. Ето това е другото ми послание към държавите членки. Много важно е това, което казах сега. Толкова много е пренебрегвано. И когато вие казвате какво може да направи европейския бюджет, когато има криза, криза аз винаги отговарям, нека да видим какво могат да направят страните членки. След това да гледаме европейския бюджет. Правителствата са ключови играчи, играчи но те не използват дори най-елементарни управленски инструменти. Инструменти за управление на бюджета, на разходите на дългосрочната стабилност, имат циклично поведение. на, всеки, на всяка инвестиция се гледа като на разход а, и така нататък. Нека сега да се върнем на бюджета и стабилизацията. Дали бюджета трябва да стане част от стабилизацията? макроекономическата стабилизация е, е важен въпрос. Европейски бюджет е малък и е създаден като инвестиционен инструмент. Ние трябва да мислим обаче по друг начин. Директните плащания за селско стопанство са всъщност преразпределени и много често се обсъждат огромни реформи на бюджета чрез плащания. Сега може би звуча малко негативно, но а, много съм мислил по въпроса. Бюджета продължава да бъде твърд и не гъвкав. А, инструментите са ограничени. А, фонда за солидарност, фонда за справяне с глобализацията, е, инициативата за младежка а, е, е, заетост. Бюджет обаче не се увеличава. А ако през 2019 има криза, какво може да се направи? Вие ще вземете пари от бъдещето, пари, които не съществуват, ще започнете или да местите пари от минали периоди за бъдеще, пари, които също не е, съществуват. Нямате резерви, няма, няма значение колко инструмента за стабилност съзнавате, няма, просто няма пари. Това са неща, които трябва да се вземат предвид, когато се мисли за стабилност. Така че това е третата полука. Европейския бюджет може да играе ограничена роля за економическата стабилизация. Вие може да включите такава функция, може да започнете мал, с малка сума. Имаме Шенгенска зона, трансгранично сътрудничество, но в момента, в който удари криза, пари няма, шока е голям и е по-добре е добре сега да се заложи някаква стабилизираща компонента в бюджета а, за случай на шок. Какво може да направи Европейския а, бюджет има три елемента – рационален, политически инструмент и основни инструмент. Имате механизъм за стабилност, еврозоната, маржове в бюджет е, е механизъм за стабилност. Тези неща трябва да са вън от европейския бюджет, за да могат да подкрепят случай на шок. Ще обясня след малко. Економическата стабилизация може да стане чрез бюджета, но трябва да се обърне внимание на някои неща. Би било трудно, защото ще промените същината, природата на бюджета. Най-лесният вариант би бил да се заздрави Европейския структурен инвестиционен фонд, да се направи той по-стойчив, да се обърне внимание на бъдещо създаване на ценности, не толкова на, на освояване, защото тези неща създават стабилност. Могат нещата да се обвържат с условия. Имаме един документ относно е, економическия и паричен съюз във връзка с схемата за гарантиране на и така нататък, и е връзката с европейския бюджет, но този документ не, го, не отразява въпроса с, бъдещето, с бъдещите финанси. Те, те трябва, да, трябва още малко да помислим. Имаме структурни фондове, имаме ЕСИФ, може би може да се създаде и фонд за черни дни, т.е. да се създаде някакво финансово пространство в бюджета, което да позволи да се действа във време на криза и да не се спазва толкова, толкова стриктно този таван от 1% схема за защита на инвестициите. Как може да се направи това? С какви е, инструменти? А, много близо сме. А, колко далеч може да отидем? Не знам дали ще предложите или не. Схема за презастраховане случай на безработица. Това също е, а, възможност. Има обаче различни схеми в страните членки. Не. На Но може би това не трябва да бъде част от бюджета. Хубаво ще бъде да има гъвкавост, но до каква степен, ако парите се окажат недостатъчни, Европейския съюз може ли да вземе заем? И също има въпроси. Бюджетът е много ограничен. Е, трябва да помислим какво да направим, освен ако бюджета значително не се увеличи. Пък такива знаци няма нито от комисията, нито пък от друго място бюджета за еврозоната, няма да се спирам на него, но има един въпрос, който искам да повдигна, а именно а, а, би могло европейски бюджет да се увеличи и да обхване страните извън еврозоната, защото ако Обединеното кралство напусне е, Европейския е, съюз, може би ще има още кандидатки за влизане в евро в еврозоната. Това отново означава голяма реформа на европейски бюджет. Не знам дали можем да го направим към настоящия а, момент. Какво правим с единия процент? Това е големия а, въпрос. Този процент дали той трябва да остане? Миналата седмица финансовите министри ми казаха, че това е научна а, фантастика, че говоря на китайски. Малко се досъх, но това е истината. Благодаря. Благодаря много. Благодаря ви за за така реалистичното отношение и а, това, че честно казвате къде сме, защо сме и, и какви са какво е истинското положение. Целта е наистина да синхронизираме целите. Може би сега е време да чуеме мнението на комисията. Хосе Леандро е тук и ще ни каже какво ще ни представи комисията за МФР и за МС и за Европейския тип паричен съюз. Може би и да коментирате това, което чухте. Давам ви думата. Благодаря. Благодаря за това, че ни позволявате да направим коментари по чутото. Приветстваме това мероприятие. Наистина много важен за нас семинар, за да може да продължиме дискусията на тази тема. И по и по-специално фискалната стабилизация, която е основен компонент от с постигането на ЕПС. Сега това ние не почваме от нула, а през последните години имаше много доклади относно фискалният капацитет и функциите за фиск, фискална, фискална стабилизация. Първо доклада на пете председатели и през 14-15 година, след това плана в Юнкер, документа на комисията от миналия май и резолюцията на парламента, приета на 16 февруари 2017 година на основата на доклада Бер... на Бъге и Берес и ЕЦБ, и ОДО, и СРА, и ЕИБ при, призовават за създаване на механизъм за стабилизир, стабилизация на, европейск, на еврозоната. Като Разбира се, този механизъм ще допълва, но няма да изключва европейският механизъм за стабилизиране. Този нов механизъм трябва да включва един код на, кон, на конвергенция, включващ няколко компонента, между които и доброто управление. Второ, създаване на механизъм за абсорбиране на асиметричните шокове който да бъде неутрален от гледна точка на графика, на календара. И трето, механизъм за преструктуриране, който да може да абсорбира шокове, които засягат няколко държави членки едновременно. И постепенно преминаване към Европейски паричен фонд. Сега, като цяло има широк, макар и не един консенсус, че е необходима централна стабилизираща функция за еврозоната. Защо смятаме, че това е от, от, от основно значение? Аз а, просто очертах а, различните компоненти, които представихме през декември миналата година. Евро, еврозоната е изправена пред специфични предизвикателства за реакция на аг- агрегатните флуктуации, а същевременно фискалната функция е децентрализирана, т.е. тя може да реагира само на а, шоковете, които засягат отделно една страна. То, по принцип това функционира в, когато нещата върват нормално, но не е достатъчно, когато се е на лице макроекономически шок, като този, който преживяхме преди няколко години националните стабилизационни механизми могат просто да не функционират поради прекален натиск на пазарите. Спомен, спом, спомнете си положението в Испания и Ирландия през 2008 година защото тогава тяхното фиск, фискално положение беше абсолютно отговарящо на правилата. Няколко а, държави, държави членки бяха изправени пред а, огромен спад на а, приходите между 2010 и 2011 година и това доведе до е, увеличаване на бюджетния дефицит, като в някои страни това достигна минус 16% от БВП, като в нормално време това, тези проценти са около 6. Тоест много огромен данъчен шок. много страни започнаха бърз процес на консолидация и това доведе до проциклични, при прилагането на проциклични мерки между 2011 и 2015 година, когато данъчните позиции бяха рестриктивни от една страна и това доведе до отрицателни пози... последици, предимно в областта на заетостта. Това беше и причината за недостатъчното възстановяване в европейската, в еврозоната до миналата година докато, докато Съединените щати постигнаха този резултат а, през 2011-2012 година, на нас ни беха необходими още 4 години, за да се върнеме на предишното положение. В цялостната тази ар- архитектура, инвеститорите смят, смятаха, че има много голям а, риск от а, нестабилност. И, и още нещо относно нашите недостатъчни резултати в сравнение с постигнатото от Съединените щати. Финализирането на капиталовите пазари и капиталовите потоци. Имаме напредък, но недостатъчен. И раз, разполагаме с, с механизъм за надзор, механизъм за преструктуриране, но нямаме все още е, е, резултати относно единна гаранционна е, схема на депозитите, както и на предпазни механизми. Създаването на цялостен банков съюз ще подобри положението, но трябва да внимаваме, защото това най-вероятно няма да е достатъчно. Има, има, до, споделянето на рисковете с частният сектор функционира по цикличен начин и в момент на големи шокове, когато е необходим стабилизационен механизъм, споделя, споделянето на риска от частния сектор не е достатъчно, защото няма достатъчно сътрудничество и баланс между е, публичния и частния сектор. За това е необходимо добре функциониращ е, капиталов и кредитен пазар. За, по този начин шоковете ще бъдат абсорбирани по, по подходящ начин. Вторият, е, втората мярка ясно стройна фискал, фискална политика, създаване на фискални буфери своевременно, които същевремен, които представляват е, буфери за устойчивост в момент на шокове. И последният, последният метод е, е МММС. Важно е да се почетае, че цялостната стабилизация е не само ефективен инструмент, но основен инструмент за намаляване на рисковете в цялостната еврозона. И това е от, от, от отлично значение и за страните, които а, са а, кредитори, и за страните бенефициенти. По този начин ще има по-малко заплахи от а, а, шокове. Ще се раз... Това ще стане в а, рамките на а, еврозоната, но може да бъде и отворен механизъм към страните, които не са членки. И също, също времено ще отговаря на съответните фискални правила. Стабилизацията в може същевременно да увеличи е, хармонизирането и придържането към фискалните правила. В пакета, който представихме през декември, е, много, да, ние познаваме добре е, декемврийския пакет, можете да го прескочите, но за това по-добре минете на майският пакет, тъй като и не разполагаме с много време. Добре, ще ви, ще ви кажа какво, какво ще предложиме. Пред, предлагаме а, стабилизация около 3 а, компонента. А, линия на ликвидност, т.е. възможност за заеми, които се гарантират от европейския бюджет. Второ, подкрепа от страна на европейският бюджет и трето за механизъм за застраховане на основата на доброволни вноски от държавите членки. Това ще е, цялостната, цялостната рамка, допустимост и активизиране казах, че ще има стрикни условия за допустимост. И само държавите членки, които се вписват в а, надзорната рамка, ще, му, ще бъдат допуснати за, уча, до участие в а, механизма. По този начин ще се а, избегнат а, и а, евентуалните рискове и същевременно ще бъдат потигнати страните да спазват правилата. А, след като двата а, критерии допустимост и активизиране биват изпълнени, а, участието ще бъде автоматично. И държавата членка трябва също така да притежава капацитет за е, абсорбиране на заеми. Смятаме, че това предложение трябва да се направи през май защото е много необходимо бързо да се приключи с Европейският паричен съюз в скоро време. Благодаря. Много ви благодаря. Много беше убедителна логиката ви за потребностите по отношение на стабилизиращата функция, което пък от своя страна е ключово значение за това как може да постигнем тази цел следствие на приложението, което ще ни представите. Разбира се, ще има и въпроси, защото размерът е едно от важните измерения. Важно също така е и казано от господин Рединг, а именно факта, че Европейския механизъм за стабилност би могъл да се окаже важен буфер или важен предпазен инструмент. Не знам как вие гледате на този въпрос, гледате за пълно разделяне. With, um, uh, uh, the interventions uh, of uh, our members. Да започнем с е, изказванията на колегите. Започваме да с господин Обрихт. I will, we will, uh, you are, you are, he left. So, Том... А те пък си тръгна, господин Тома също. So, Mr. Kermel, please. Господин Кьолмер. Mr. Hayes, yes. Vielen Dank, Herr Präsident. Благодаря ви, господин председател. Извинявам се, също идвам от заседание на друга комисия и затова не успях да чуя всички изказвания, но все пак си позволявам да взема думата, защото отдавна и много задълбочено се занимавам с тази тема. И всичко казано до тук на теория повдига доста въпроси и заслужава да бъде разгледано по-задълбочено. Но на практика се случи точно обратното на това, което се каза към момента. Европейският механизъм за стабилност беше въведен като временен механизъм, като извънредна мярка при в контекста на извънредни обстоятелства и се предполагаше, че този инструмент трябваше да бъде ам, премахнат в момента, в който вече няма нужда от него. Но доколкото разбирам сега, идеята е същия този инструмент да бъде включен в европейски бюджет. Последователно ли е тази идея? Не, по никакъв начин. Очевидно, че нещо тук не е поработил както сме очаквали. А едно с това непрестанно се повтаря, че еврото е огромен успех и че трябва непрестанно да го спасяваме. Ама ако беше успех, еврото нямаше нужда да го спасяваме непрестанно. Нещо не, не е вред. От договората от Мастрих насам а, сме спрели да броим а, нарушаванията на този договор. Вече на никой не като че ли не го вълнуват разпоредбите на този договор. Така че трябва, да, можем да въведем и нови правила, които да са още по-строги, но в момента, в който приемем нови правила, предвиждаме също толкова много изключения. Приехме правилата за банковият сектор и в момента, в който ги приехме, веднага ги пренебрегнахме в случая с Монтепаски в Италия. От една страна ни казвате, не трябва да сме много строги и много стрикно да прилагаме правилата, а от друга страна се питам дали изобщо подхождаме от правилният ъгъл към въпроса. Струва ми се, че от самото начало нещо е гнило в нашия план. Съвсем логично е да искаме да се въведе някаква система за сигурност и всички, които искат да вземат участие в системата, са част от системата, трябва да спазват правилата. Това е съвсем естествено и по никакъв начин не зависи от отделните държави. А когато се наложи някой друг да се намеси, нещата изглеждат вече доста по-различно. По отношение на еврозоната и страните, които са членки на еврозоната, има правила за бюджета, но знаете, че те напълно противоречат на целите, които сме си поставили. И това е въпросът, който непрестанно си задавам. Дали действително има нужда от нови правила или по-скоро трябва да спазваме че съществуващите такива? Благодаря ви, господин Хейс има думата. Много ви благодаря, господин председател. Няма да коментирам отличното изложение на представителят на университета в моят собствен избирателен е, регион, но благодаря на професора Фабрини за неговите коментари. Само няколко коментара. Политикът в мен твърди, че в момента няма никакво желание за промяна в договорите. Може би напълно греша. И ми се струва, че въз основа на анализът ви за бюджетният капацитет изглежда, че, не, че промяната в договорите е неспешна. Но към момента първо не смятам, че има нужната политическа воля и второ се питам дали ще се събере, дали ще успеем да намерим нужната подкрепа и доверие, за да се извършат тези реформи, не знам. А, друг интересен въпрос, който бих искал да задам на доктор Екере в настоящата структура не си задавам всъщност въпроси за факта, че има много различни стандарти между... Всъщност, че много различно се, се прилагат различните стандарти в държавите членки. Ако не успеем да въведем тези общи стандарти в цялата система на управление, няма как да постигнем очакваните цели. Та въпросът ми е... Споменахте религиозната догма на един, за 1%. Но ако искаме да запълним а, дупката, която ще се появи с излизането в Обединеното кралство и да има по-устойчива система за бъдеще, ще трябва преди всичко да сложим край на тази догма за единия процент. Аз съм сигурно съгласна с вас. Държавите членки ще трябва да плащат повече. Каквото и да направим за бъдеще, такава е системата в момента. Но в така зададия се контекст се питам дали не би трябвало да използваме бюджета, за да постигнем много по- съществени систематични публични реформи в държавите членки. Не само като инициатива за гарантиране стабилността на самия бюджет, но и за да постигнем нужното равновесие по отношение на доброто управление. Всъщност самият бюджет трябва да се превърне в двигателна сила за реформите в обществения сектор, защото всяка една реформа в обществения сектор е много скъпо начинание и се питам дали не можем да използваме бюджета, който в момента има всевъзможни цели и да го съсредоточим върху насърчаване на систематичните реформи на публичния сектор с, с цел постигане на по-голяма съгласуваност. Благодаря. Аз също се съмнявам, че нещата, които чухме, се съчетават добре. А, аз искам да задавам въпроса, свързан с моралния риск. Е, този въпрос много занимава нас е, германците, защото ние си мислим, че плащаме за нещата, които другите не искат да направят сами и не можем да влияем на това, което се случва. И понеже така хубаво сме се събрали тук, е, искам да ви попитам как оценявате тези действия на ЕЦБ, дали виждате резултат и дали сме се доближили поне малко до е, решението или само сме отложили решаването на проблемите. А, още нямам идея как а, е, ще представим този пакет на избирателите, но се ще измислим нещо. Това беше първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан а, с връзката между европейския бюджет и еврозоната. Бих искала да чуя от комисията как тя вижда структурните фондове за в бъдеще? И какви мерки предлага комисията а, за да премахне а, настоящите пликове за държавите, с парите, от които държавите правят каквото си искат и разтеглят директивите в каквато си посока искат. Това не включване на европейския бюджет в цялостните е, планове ме безпокои и интересуваме много какво ще предложат за е, бъдещия бюджет, тъй като ние също трябва да вземем решение за него най-късно в Комисията по регионално развитие такъв един бюджет би трябвало да се провали или в економическите министерства, които са свикнали да харчат парите така, както си искат. И също се сблъскват няколко различни свята, които не се съчетават по никакъв начин. Бих искал да получа обяснение за това. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. Господин Мурашан. Благодаря ви, господин председател. Тук съм в ъгъла. Имам три последващи въпроса към тримата ни гости. Първо, каква връзка, виждате между новият бюджет, капацитет новият бюджет на еврозоната и настоящият бюджет на Европейския съюз? Може ли да ни кажете малко повече по въпроса? Разбира се, тук комисията по бюджет и на Европейския парламент много се вълнуваме от целостта на бюджета. Напоследък видяхме създаването на нови доверителни фондове за мандат, за Африка, увеличава се броят на инструменти, които са извън рамките на включително и механизма за беженците в Турция. Това беше първият ми въпрос. вторият ми въпрос е размерът на този нов бюджетен капацитет. Как ще бъде финансиран той? Имаше някои елементи на отговор в някои от презентациите, но не във всички. Ще се радвам, ако мога да чуя малко повече от вас. Колко средства предвиждате за този бюджет и откъде ще дойдат те? И на трето място, каква според вас ще бъде ролята на Европейския парламент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 I will, you will, but... Uh... Мисля, че ми дала с думата. Не, ще я пуща думата, но не точно сега. Има списък на оратовите. Мисъс Малетич. Госпожа Малетич, благодаря ви. Много се радвам, господин Нунес, че споменахте мрежата и това колко е важно да се управляват добре задълженията, но имаме проблеми с нефинансовите активи и смятам, че трябва да си правим много ясно послание към държавите членки, а именно трябва да започнем да управляваме активите дори и без да има ясно така, просто се изчисляват нефинансовите активи. Важно е да се прецени на различно всяка държава членка дали движението е каква посока точно е движението по изчисляване на тези активи. Посланието ви всъщност е доста важно. Заявихте, че с малък бюджет на Европейския съюз не можем да разрешим големите проблеми, ще има нужда от взаимодействие с националните бюджети. Въпросът е как може да се стигне до тези, да се висока взаимодействие с националните бюджети, особено по отношение на бюджетният капацитет както попита и колегата. Казахте, че таванът от 1% е почти религиозна догма, но пък а, а, Европейската комисия предлага 1,1, а пък ние предлагаме 1,3. Така че очевидно се нуждаем от увеличаване на тавана, но дали това е достатъчно, за да имаме нужният бюджетен капацитет. А, чухме и професор Амнес, който каза, че Бюджетния капацитет би следвало да се съоточи основно върху еврозоната. Все обаче, след това обаче е невъзможно да имаме е, силна еврозона без е, стабилност на държавите членки извън еврозоната, тъй като те са част от единния пазар. И ако те са достатъчно стабилни, няма как да укрепим единния пазар, който пък е важно за държавите членки на еврозоната. То е всичко е взаимосвързано. Та въпросът ми е как може да се преодолее този проблем. И един въпрос към професор Фабрини. Споменахте, че трябва да, избя... да избегнем а, трансферите между държавите членки, т.е. имате предвид всякакъв вид трансфери с или без условия. Ще се радвам да ни кажете малко повече по този въпрос. Благодаря ви. И аз благодаря. Думата има Перваш Перес. Благодаря ви. Ще искам да говорим френски. Благодаря за всички изказвания. Бих искал да ви задам два-три въпроса. Първо, клас Реглин, казахте, че настоящите правила дават възможност да се даде отговор на симетричен шок, както стана ясно в, през периода 2009-2010 година. И от тази гледна точка, а не са Бенескере заяви, че разполагаме с нужните правила и че нямаме нужда от значителен допълнителен бюджет. Ами, добре, не такова по един същи начин и историята. На мен пък ми се струва, че липсата на достатъчен марш в периода 2009-2010 година, който ни позволя да преодолеем симетричният шок, т.е. на кризата, допринесе да за, това както ни припомни Европейската комисия, за една криза, която сами предизвикахме през периода 2012-2015 година. Тоест, може би все пак трябва да разгледаме тези правила. Относно идеята, и това е въпросът ми е към господин Нуниус Ферер, не съм съгласна с всичко казано от вас, но казахте, че не обръщаме същото внимание на факта как държавите членки сами управляват собствените дър... бюджети. И аз съм съгласна с вас. Дахме сметка за това в Гърция, когато изпратихме работна група, за да обясним на гърците как да си управляват бюджета и обществените финанси. Тоест трябва да се извадим всички полуки факта, че правилата за управлението, т.е. правилата на пакта за стабилността не са адекватни, че нямат предвид, че не взимат предвид нужните показатели, че ни, ни позволяват да не бележим важните е, аспекти, които трябва да следим в публичните финанси. Трябва също така да сме малко по-сериозни и да заявим, че Европейския съюз сметка трябва да защитава административния капацитет държавите членки да го подкрепя. Но това пък е много а, сложно понятие, защото идеята за административна подкрепа от страна на Европейския съюз към държавите членки по принцип се смята от съвета като сериозен източник, възможен потенциален източник на корупция. А, към а, Клаус а, Редлинг имам, Редлинг имам въпрос относно казаното от Европейската комисия, за което очакваме от 20, на 29 май. Ако това, което казвате, е прекрасно, но не съм убедена, че предложението ви е минало по съдобрението на всички участници, т.е. всички комисари, че генерални директори и нататък. Но ако случай е такъв, значи има консенсус за промяната в ролята на Европейския механизъм за стабилност. В такъв случай, господин Гиглин, как си представяте ролята на вашата институция в тази нова рамка? И още два коментара. Първо, в един идеален свят най-вероятно по-голямата част от а, Гостите ни ще признаят, че най-добрият метод за стабилизация ще бъде въвеждането на минимални, възнаг... минимални помощи за безработните това се казва много от отдавна на различни равнища. Ние с Раме Боги не можахме да се споразумеем по този въпрос, но ако оставим сама по тези въпроси, ако попитаме експертите, не би ли било най-добре да се въведе общо на възнаграждение за безработните? И накрая, превръщането на европейския стабилност извинете, Европейския механизъм за стабилност в Европейски валутен фонд да предизвика е, една безкрайна битка за името и в крайна сметка мисля, че победата е ясна и колкото и на мен не ми харесва името, Раменбърг спечели и ще имаме валутен фонд. Това не защо значи, трябва да копираме МВФ и да го превърнем в Европейски валутен фонд, защото ми се струва, че има поне няколко елемента, които са много различни и тук. На първо място равнището на демокрация, демократичната рамка за определяне на економическата политика, сметка, ами те не са същите на равнището на цялата планета, как, което е раз, полетно на правомощие на МВФ, каквито са в еврозоната. На второ място, член четвърти на договор до функционирането на Европейския съюз, а, извинете, от, от, от член 4 от договор за даването на МВФ има съвсем а, други правомощи за държавите членки, които не може да се приложат в еврозоната, където ясни правомощи има на европейско равнище. И на трето място в Европейския съюз разполагаме с надежден инструмент за наблюдение на финансовите пазари, т.е. ЕЦБ, това, което прави е, съвета за финансова стабилност и не бива да смятаме, че ако чисто и просто а, използваме името на Международния валутен фонд, не бива да, да превръщаме европейския механизъм стабилност в Европейския валутен фонд. Райна Бърге. Благодаря, ще се опитам да, да отговоря като поглед с оглед на днешната дискусия явно се оказва, че Нашия доклад е, е поставил на дневен ред е, твърде рано някои въпроси на обсъждане. Преди 14 е, дни участвах в едно мероприятие в Фленсбург на границата с Дания между индустриалните търговски камери на Германия с един колега от Хамбург, който с оглед на добросъседските отношения с Дания, той каза, че примерът с Дания показва, че а, за да работи вътрешния пазар няма нужда от обща валута. Аз съм набор 51 ви свидетелство на, съм на 70-те години. Свидетелство съм на това какви а, турбуленции с валутите на държавите членки. Имахме непрекъснато обесценяване с огромни рискове и това беше основата за плана Вернер и всички по-нататъчни стъпки, които последваха. Така че това, което каза колегата е малко криво, криво разбиране на ситуацията. Когато реформирахме пакет за обежището 2011-2012 заради и натливото положение на някои страни членки, които отказаха тогава да създадат механизъм за е, кризата, в това число Германия и Франция, те отказаха да изградят обща защита на границите, когато обсъждахме е, Лисабонския договор, и е, те казаха, ще го отхвърлим. И когато настъпиха непредвидени събития в нашето глобално село, събития, свързани с редица рискове, се оказваме неподготвени и е, е имаме е, заложен договор и инструмент е, за е, платежоспособност на държавите извън еврозоната, смятайки, че с държавите членки в еврозоната всичко е наред. Е, Нашата задача обаче е да направим нещата устойчиви и да сигнализираме на света, че ние сме решени да защитаваме нашите принципи по отношение на общата ни валута, с всички последици, които пресичат от това. А, когато чух това, което каза Перванш, се сетих за едни въпроси, които искам да задам на господин на неговите и на господин а, Ферес. А, от бюджетна гледна точка, това за което говорим, може да се финансира от а, вноски на страните а, членки да се сложат на годишната финансова рамка, подобно на по този начин ще привлечем, е, ще направим отговорни и националните парламенти, ще заздравим парламентаризма на всички равнища, ще предадем нещата в ръцете на Европейския парламент. Това е едното. Беше засегнат въпроса за модела за застраховане. Парламента преди една година не успяхме да се споразумеем по отношение на безработица, но оказахме, че една такава система трябва да дефинира своите принципи, трябва да бъде неутрална по отношение на бюджета за дълъг период от време. За, за този компромис се споразумяхме. С това искахме да покажем, че искаме стабилност. Сега виждам, както при господин Рейглинг, кой, който предвижда краткосрочни заеми от механизма за стабилност при облегчени а, условия. Като гледам а, становище на 14-те учени, Виждам, че се засягат въпросите за членския внос, за страхователните модели, използването на механизма за стабилност и фонда за стабилност. Когато обсъждахме нашия доклад, обсъждахме въпроса за условията. Много бързо стигнахме до специфичните за отделните държави политики. като се концентрирахме върху основните моменти, които са необходими за дългосрочна стабилност в економиката и в финансите. И с това Ако поискаме е, това за е, бюджета, за управлението на бюджета от всички страни членки, Възниква въпроса а, за конвергентен кодекс, обвързан с съответните условия. И това е нещо, за което си струва да поговорим. Благодаря. Thank you. Жан Артуи. Благодаря, Добър ден. Благодаря, Роберто. Съжалявам, че отсъствах първият половин час, но имах ангажимент, който не можех да отложа. Благодаря на колегата Морешан, че ме замести. Много важен въпрос, свързан с управлението на еврозоната, защото преминахме към единна валута вследствие на конкурентни девалвации, които представляваха заплаха за единния пазар. По този начин можеше да се увеличи безработицата в Европа. Създадахме Европейска централна банка, която има федерален характер, но същевременно економическата политика остана прерогатива на държавите членки. И също времено не можем да направиме полиси като в Съединените щати. Така че не виждам как ще решим въпроса с бюджетен ред в европейският бюджет. Евро, еврото си има своите специфичности, защото когато трябваше да се създадат гаранции, механизми и така нататък, държавите от еврозоната го направиха, а не целият Европейски съюз. Не 208 предоставиха гаранцията, когато това беше необходимо, а страните от еврозоната. Така че това е известна отговорност, която би трябвало да стабилизира управлението като цяло. А, създаде се а, мис, мисия за подпомагане за Гърция, но сега знаете, че <laughs> гърците, гърците се опитват да съдят Евростат, което представи истинските цифри. И не защото публичните сметки и отчети се смятат за верни, това не означава, че ни, ние, ние трябва да се съгласяваме с това. Бедният господин Джорджо трябваше да избяга в Вашингтон, за да а, не стане жертва на гръцкото правосъдие. Но в крайна сметка идва момент, в който трябва да се каже какви трябва да бъдат компонентите и и съответно да се упражни натиск над държавите членки за промяна в договорите. И последния въпрос за Клаус Реглинг. Прочетах неговото изказване. Той ни приканва да разгледаме, що е общо полезни действия. Защита на външните граници, единна отбрана, мерки срещу промените в климата. Ако това се включи в европейският бюджет, според вас, защо да го направим? Може би защото държавите членки не са достатъчно ефективни в а, разгръщането на тези общополезни дейности. И може би да приканеме държавите членки средствата, които са предоставяли за тези е, дейности да бъдат прехвърлени в европейския бюджет. Благодаря. И аз имам няколко въпроса към различните наши оратори. Като цяло има широк консенсус. Разполагаме с много инструменти, но ни липсва макро економически стабилизационен инструмент в случая на асиметрични шокове. И господин Леандро от комисията го каза. Господин Реглин каза, че имаме известен марш за асиметричните шокове имахме по-скоро между 2012 и 2015, но какво стана между 11 и 12? Тогава от една страна не разполагахме с превентивни инструменти, второ Нека не забравяме, че Довил и процикличната фискална консолидация всъщност доведаха до втората рецесия, когато нашата, нашото БВП спадна много повече от това на САЩ. Значи от една страна довила и фискалната консолидация, и може би недостатъчна гъвкавост. И това така беше допринесе за натиск върху фискалната политика, между пари, върху паричната политика. И за да избегнем и провала от Довил, и прекаленото прекалените бюджетни ограничения бяха необходими други инструменти. Ако наистина е така, има два въпроса, които искам да задам. На господин Други и на господин Леандро. Ако искаме да избегнем ефекта Довил – open, uh, uh, create unnecessary preventive stress on the market. И да избегнем излишен стрес на пазарите. The, of, the, of the report of the fourth uh, economist, which that's the reason. И това е залегнало в отчетите на много економисти. Аз затова смятам, че те не съм достатъчно убедителни. Аз смятам, че всъщност точно обратно трябва да се направи и да вървим към по-голяма конвергенция, но да има условия за тази конвергенция. Какво точно имате предвид, когато казвате, че преговорите трябва да бъдат по-ясни и по-предвидими? Аз не смятам, че това това трябва да бъде някакво задължение. Но, наистина, би, би, би било добре самият процент да бъде много по-структуриран, когато е необходим. Но, но какво имате предвид, когато е, споменавате предвидим и е, самоопределящ се? И втория проблем – и когато казвате, че МС може да включва още някакъв допълнителен компонент за мрак, макростабилизиране. Аз мисля, че трудно би станало това предвид бюджетата какъв което е в момента. Просто нямаме достатъчно марш за това. Така че виждам малко Виждам някакво раз, разминаване между анализа на комисията и, и предложените инс, средства. Вие, вие казахте там, там, нали, в участието на, на, на държите. Какви, как, какви предпазни мерки биха могли да се съдържат в МСС с тази цел? И по какъв начин да включим МСЕ в законодателната рамка което държавите членки за момента изглежда не са много склонни. Това е предложение на комисията, да, разбирам. Смятам, че че е крайно време да вземем някакво решение по този проблем. И разбира се, много, много, много важно парламента да, уча, да, да участва в взимането на решение, за да може подобна функция просто по, да си, постепенно да се изгрежда в за да могат наистина да бъдат включени всички дейности, които а, е, искаме да бъдат включени за защита на границите, изследвания и така нататък. Аз просто мисля, че няма друг начин да интегрираме МСЕ в цялостната законодателна рамка. The regling, would you like to start? Yes, да, даваме, давате ми един час, за да, за да отговоря, нали? Um, um, Ще се опитам да отговоря колкото се може по-бързо. Много различни въпроси, госпожа Гресле. Аз не виждам някакъв а, про- проблем, свързан с а, програмите точно условността или наличието на условия ни предпазват от известни рискове? Защото никой, никой правителство няма да поиска така с лека ръка заемо по линията на МСЕ, тъй като има условия за допустимост и изпълняемост. Зададаха ми също така въпроса за фискалния капи... капацитет, връзката между европейския бюджет и този капацитет. Всичко зависи от начина на организиране. Различни са инструментите и методите за постигане на макроекономическа стабилност. Допълнителната схема за безработица, като подобна на, тези, на тази в САЩ. Аз като економист намирам, че идеята е интересна но в един политически дебат подобна идея не може да просъществува. Тъщо така възможността за отпускане на краткосрочни заеми по линията на МСЕ не примерно за 25-30 години, а за 4-5 години. също един важен елемент. И там, където аз виждам пропуск и се опитах да го обясня. Да, аз мисля, че пропуска е точно липсата на макроекономически стабилизиращ механизъм при асиметрични шокове нещо като фонд за черни дни или... Защото ще се окаже, че няма нужда от този фонд продължение на години и после изведнъж има шок, има разминаване, асиметричност и тогава средствата от фонда са необходими, така че те не трябва да бъдат в е, бюджета. И така че ще бъде много по-лесно да се разходват тези средства, отколкото да се отделят а, на годиш, по годишен принцип. Симетричните шокове. Много от вас а, всъщност а, споменах от това. Аз не смятам, че е необходимо да се създаде инструмент за създаване на симетрични шокове. Някои от вас казаха, че винаги е имало проциклични политики. Не, всъщност те бяха отклик на а, кризисното състояние, на кризисните, на кризата от а, страна на Г-20 и така нататък. Нека не забравяме, че през последните години суверенният дълг на еврозоната се увеличи с 35% пункта. Също така, тук имаме не несъгласие. Не смятам, че сравнението с САЩ беше добро, че те са, че, че те са, са се върнали на, на пред криз, кризисното си равнище, но не забравяйте, че има разлика в демографския ръст между САЩ и Европа. И също така, е, същото въжи и за жизнените стандарти. И е, при, при всички случаи САЩ трябва да е, да, да, да, да напредва и да, да расте с поне половин процент повече от Европа, за да достигне същите е, съпоставими резултати с Европа. Так, така че не съм много съгласен, но като цяло 2016-17 година и тази и другата година е, БВП ще бъде по-високо, беше и ще бъде по-високо в Европа, отколкото в Съединените щати. Аз смятам, че това е добър резултат. а, господин Артуи и неговите въпроси. Да, съгласен съм с вас. Ако се трансферират а, действията и дейностите от, национал, от национално равнище на европейско, средствата трябва да съпътстват тези действия. Рубелта Каптери? Е да, ако погледнем на случилото се по време на двете кризи, трудно е да съпоставим това, което вие наричате ефекта Довил и кризисния ефект. Да, преструктурирането на дълга трябва да бъде по-прозрачно и по-ясно, точно за да избегнем така нареченият ефект от Довил. Така че това по-скоро би трябвало да бъде рамка, не механизъм, за да може всички да бъдат наясно с това, което се случва. Нещата много се промениха. Нека не забравяме, че всичките проблеми в Ирландия бяха зафучени към бюджета. Частният сектор не участва. И преди да се вземат окончателни решения, имаше години и половина преговори, така че наистина аз лично смятам, че за бъдене, когато а, дадена страна иска заем от по линията на МСЕ, трябва да се направи подробен анализ. Сега преструктурирането понякога е, е в ущърп на правата на собственост, така че това също трябва да се извършва след много задълбочен анализ. За сега имаме добри предложения с цел да може да се избегне блокирането на преструктурирането за бъдеще. за да могат наистина а, последиците да бъдат справедливи за всички. Това имам предвид, когато говоря за рамка за преструктуриране на дълга. да няма автоматични правила, но да има рамка, на която да дава възможност за предвидимост. Благодаря. Thank you, please. Thank you. Uh, so, thanks for all the... много ви благодаря. Съвсем набързо 6 коментара. Първо, във връзката между бюджет на Европейския съюз и евентуалния бюджет на еврозоната. Смятам, че имам една обща проблеми за двата въпроса, именно ограничаването на риска, тъй като живеем в все по-несигурен свят. Ето защо според мен имаме нужда от повече маржове за непредвидени обстоятелства в всички бюджети, както бюджет на Европейския съюз, така и бюджета на европейските институции. Също така Та трябва да се заложи и в евентуалният бюджет на еврозоната. Няма да навлизам във въпроса дали трябва да бъде съгласувано с бюджета на Европейския съюз или не, но ако искаме да запазим този бюджет сравнително малък, трябва да се случим върху големите шокове, т.е. по-голямата част от случаите фонда няма да се използва. То защо економистите предпочитат нещо почти автоматично? Защото когато казвате, че не може да има данъчно облагане без представен, представителство, същото въжи и обратното, няма представителство без данъчно облагане. Аз съм напълно наясно този факт, затова ние предпочитаме нещо по- почти автоматично. По въпроса за размера, направихме някои симулации с нещо сравнително малко, което да се съточи върху големите шокове. Например, когато равнището на безработица се увеличи с над 2% пункта. В този случай държавата членка ще получи 0,25% БФП повече. Това може да се усети от макроекономическа гледна точка, според нашите симулации. Като начало. Няма да чакаме да се появи данъчно облагане на европейско равнище, т.е. предлагаме 0,55% от ПВП годишно. Направихме симулации и ако се започне от 1999 година, ще са събрани близо 80 милиарда до 2007 година. А през 2012 година ще, ще да се отпусна по този начин 10 милиарда евро, т.е. ще да има налични средства в фонда по време на кризата. И тук може би имаме известно разминаване с господин Реглинг. Ние смятаме, че трябва да се функционира с грантове, не с кредити. Целта на Европейския механизъм стабилно ще бъде да има кредити, евентуално много краткосрочни кредити в, близко бъдеще, но а, схемата, която ние предлагаме, предвижда безвъзместни средства, защото програмите с държавите членки също не са а, изолирани от пазара, т.е. те могат да а, заемат на пазарите, защото тогава ни е нужна тази схема. Трябва да има трансфери, като не говорим Са. постоянни трансфери, говорим само за годината, в която безработицата в дадена държава членка се увеличила, след което да се сложи край на тази мярка. Освен това не знаем къде точно, в коя точно държава членка може да има рязко увеличаване на безработицата, така че ексанта няма да има трансфери и трансферите ще се правят експост. На трето място, държавите членки, които са членки на еврозоната, си, които не са според тук има съществено значение разлика, а именно макроекономическите дисбаланси в дадена държава членка са систематични само ако държавата членка е членка и на еврозоната. Макроекономически дисбаланси в една държава членка на еврозоната може да доведе до криза, която да превърне в опасност за цялата еврозона. А в държава членка извън еврозоната кризата, разбира се, ще се отрази на еврозоната чрез, чрез потоци, пътищата на реалната економика, а не чрез пътищата на единната валута. И тук се стига въпрос, до въпроса за БВП и устойчивостта на държавните дългове в рамките на еврозоната. Тоест това е нещо специфично на еврозоната, което е пряко свързано с едината валута. Четвърто, контрацикличните или антицикличните политики. Съгласна съм, че през 2009 година политиките бяха по антициклични, но после през 2009-2012 година имаше втора криза и тогава политиките станаха по-циклични. Това исках да кажа. И не разполагаме с научните инструменти. Ако отново трябва да се стигне, т.е. ако има трета криза, с нищо не разполагаме, за да се справим с този проблем. На пето място съгласна съм с Перванш най-добрата схема ще бъде а, застраховка за безработица. Защо? Също това е, така да се каже, презастраховане в случай на съществен шок. Защо? Защото това дава отлични резултати по отношение на стабилизациите. Давате всъщност а, а, средства на а, домакинствата с най-ограничени средства, които незабавно започват да потреб... ги използват за потреблението си. Тоест няма никакво забавяне. А, опасността при инвестициите е, че може да се стигне до забавяне при прилагане на по-циклични мерки. Освен това, средствата се пренасочват към отделни лица и ако съответните индивидуални лица са наясно, че средствата идват от Европейския съюз, като например в както това се случва с Еразъм, хората усещат, че живота им се променя с как помощ на Европейски съюз и това ще бъде огромен успех. Давам си сметка колко много резерви има към тази идея и затова предлагам в документа си е, с един съюз на работещите, включително и е, с, клауза за защита на безработните, но и с други аспекти, като например е, мобилност, прехваляемост на всички права не само на, пенси, на пенсиите, мога да, да малко повече подробности, ако искате. И накрая няколко думи за синдрома на Довиус. да се избегне този синдром, който трябва да го избегнем, имаме нужда от по-устойчиви държавни облигации. От една страна съм съгласна, но от друга страна, ако изобщо не, не обмисляме възможността за преструктуриране на държавните дългове, в един момент ще има проблем с договорите. Така че мисля, че трябва да бъде постоянното положение. Целта на доклада ни беше не да се въвеждат нови правила, а просто да оставим настрани тази идея за те наречените junior държавни облигации. Тоест целта не е да се въвеждат нови правила или да въвеждаме нещо допълнително към вече съществуващото, а просто да осигурим нужните условия, за да може това да се случи, защото в момента Европейският механизъм за стабилност няма право да отпуска кредити на държави членки, чието държавни дългове не са устойчиви. Все пак го прави, така въпрос е как може да създадем нужните условия, за да се прилагат вече се случите правила. Това е, а не да се увеличава по някакъв начин чрез банковия сектор, например. Това само ще намали а няма да увеличи нестойчивостта на държавните дългове. Тоест, с една подобна промяна ще намалите както опасността от държавния дълг, така и опасността от промяна на деноминацията. Благодаря ви, господин Фабрини, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Три коментара от мен. Първо, относно структурата и управлението на фискалния инструмент, е въпросът, който повдигна господин Морешан. Относно дали това трябва да бъде ред в бюджет или да бъде отделния бюджет, според мен са възможни двете опции. а, заради предизвикателството за единодушие, бихте ли говорили малко по-бавно заради превода? Казах, че бих предпочел възможността а, отделен бюджет за еврозоната, за да се избегне предизвикателството на единодушието, което споменах. Оформянето като отделен бюджетен наред повдига други въпроси, свързани с управлението, защото, както стана ясно в моята презентация, Европейския парламент трябва да бъде изцяло включен в решенията за фискални инструменти. Ако това е бюджет за еврозоната, обаче ще се изправим пред предизвикателството, че този парламент включва и членове избрани извън еврозоната. И в, края, и в крайна сметка ще се появи задължение за всички страни членки да възприемат тези правила. Второ, набързо финансирането на бюджета. От конституционна гледна точка този въпрос е важен. Господин Бъг спомена. госпожа Малетич също ми зададе въпрос в тази връзка. Настоящият бюджет се формира предимно от вноски на страните членки, които се преразпределят. Мината седмица този парламент а, а гласува система за собствените средства, защото така се нарушават буквата и духа на договорите и се появява магъсен кръг защото може да се каже, че гласоподавателите плащат някакви прави, които се трансферират към други държави, което посява семето на раздора между страните членки. Раз... Разбира се, механизма за стабилност също се базира на такива сметки. Ще бъде странно, ако увеличаваме е, собствените ресурси на Европейския съюз чрез ДДС и така нататък и затваряме прозореца на механизма за стабилност. В крайна сметка ще се изправим пред е, същия проблем за преразпределението на средствата. Това е основен проблем при финансирането, особено като се има предвид, че става дума за обществени блага, от които всички трябва да се възползват ресурсите, трябва да са резултат от генерираните в Европейския съюз средства. И накрая, третия ми коментар към Брайан Хейнс, който представлява Дъблин – Съгласен съм с неговата загриженост във връзка с изменението на, на договорите. Мисля, че това е неизбежно, защото излизането на Обединеното кралство ще принуди останалите страни членки да изменят договорите решението за собствените средства и решението на съвета за създаване на Европейския парламент ще засегна договорите, но това ще изисква единодушието на страната членка и ратификация. Въобще ще иска процес по изменение на договорите. Това обаче може да се разглежда като възможност е, още повече, че парламента е, е подписал резолюция за отиване отвъд настоящите договори. Благодаря ви. Господин Нуняс Ферер, Аз ще се опитам да бъда колкото може по-кратък. Има истина в това, което казва госпожа Гресле. Когато говорим за бъдещето на бюджета, ние намесваме най-различни теми. Бюджета обаче е направен като инвестиционен бюджет, а не толкова като стабилизационен бюджет. Мисля, че ЕМФ беше ужасно е, име според мен Може да бъде фонд за еврозоната, за да не възникват аналогии с МВФ. Стабилизацията обаче трябва да бъде някъде другаде. В противен случай ще се опитаме да напъхаме всичко в бюджета и ще го застрашим. Беше изказана и идеята, тя беше обсъдена на съвета Екофин за някаква част от бюджета за реакция на спешни ситуации. Тази идея съществуваше, но беше отхвърлена Хубава е тази дискусия обаче да не изчезва. Хубаво е стабилизацията да става някъде другаде. Схемата за безработица би могла да бъде в бюджета но а, за размера. Смятам, че европейския бюджет, защото е ограничен, трябва да се ограничи до финансиране и подкрепа на националните а, бюджети а, на по-бедните страни, за да достигнат европейските цели. И Съжалявам, че ще го кажа, но имаме малък слон в стаята, защото даже и да не се реформира структурата. Имаме, имаме задължение за изпълнение. Ако видим колко средства се е, движат, е, ще се дам сметка, че това е само една четвърт е, от всички срещи. Една голя... по-голямата част от парите не се движат. Примерно франските пари отиват в Брюксел, след което се връщат. Говорим за 1%, нека да се освободят 30 е, милиарда. Това е въпрос на, на, на сума. А ако искате да финансирате цели политики през бюджета, увеличете бюджета. А ако не искате да увеличавате бюджета, не финансирайте политики. Много е просто. Не, не разбирам реформирането на бюджета. Въпросът е какво трябва да минава през Брюксел. Друга от вас питаха за управлението на публичните средства и стандарти. Тези стандарти са добри за отчетността. Някои от страните не желаят, някои от държавите членки да доста замъжни при това. Е, отказват да го направят след кризата, обаче се установи, че не може да се предполага, че една държава е стабилна, защото правителството и е стабилно. И ако това започне да става част от кредитния рейтинг, ще се появи проблем. Това, това няма нищо общо с европейската политика, има общо с кредитни, агенциите за кредитни рейтинг при гръцката криза всички отправиха обвинение, че никой не видя това, което се случва, защото всички предполагаха, че държавата е устойчива. Много от реформите могат да се направят без е, отчитане. Отчитането обаче е полезна част от е, е, финансовото управление, въпреки че връзката не е 100% понякога. Финансовото управление е добро но а, отчитането на бюджета не насърчава антицикличните а, решения. Това е нещо нормално и държавите трябва да имат доверие в други държави, че те няма да станат причина за криза. Така че да, обучение, подкрепа, подкрепа на държавите, това е важно. В Евростат имам хора, които са специалисти по учитането, други са специалисти по управлението и трябва да се види как да се направи цялостна реформа на публичните е, средства. Нещо много интересно. Втората държава е Гърция, колко е изненадващо. Премиерът на Гърция анонсира пълна реформа на управлението на публичните средства, не само на учитането. Това са много добри новини. Може би трябва да се види как го правят и да получат подкрепа от Европейския съюз. Okay, nice. Благодаря ви. Were... Благодаря много. Имаше и въпроси към комисията. Благодаря ви за възможността да отговорим на някои от зададените въпроси. Наистина дебата беше много интересен. Още веднъж искам да благодаря на Комисията по бюджета и Комисията по економич економична политика за това, че ги организира. Трябва да анализираме нуждите от фискална стабилизация. В този дебат стана ясно, Всички бяха един. Никой не се противопостави на тази идея. Въпросът е как да стане това. Искам да, зад да отговоря на два въпроса на господин Гъл. Uh, Единия е ролята на МС за стабилиз... стабилизиране. Ние през, през, през, през декември така, а, предложихме стаби, бюджетна линия, която да се гарантира от европейския бюджет за стабилизиране. Но това би било възможно само ако бъдещият стълб и следващата МФР от включват критериите за допустимост, за активизиране както и за управление. Защото докато М... Ако МС продължи да бъде между правителствен орган. Защото докато това е така, е, МС се, решенията се взимат с единодушие. Втория проблем споменат, така наречения синдром от Довил и дебата свързан с преструктурирането на държавния дълг. Нещата трябва да бъдат ясни. Ние не поддържаме нито едно предложение, което да включва автомативна реакция. Както и а, е, отклонение от подхода на ЕМС, т.е. разглеждане на всеки отделен случай а, е, със своите специфики. специфики. И още нещо. Но в такъв дебат е трудно, как, е трудно да разграничиме банковият съюз от паричния съюз. Аз мисля, че деба, дебата трябва да се води в рамките на финализирането на банковия съюз и при обсъждане на един а, схема за гарантиране на депозитите. В противен случай, мисля, че би било а, опасно, господин Бълге. Благодаря на нашите експерти. Благодаря ви за съветите и за това, че включихте някои много важни за бъдещите преговори аспекти. Добре е, че всички сме практически единни за това, че трябва да се действа не сме разбирали, постигнали някакво съгласие по структурата. Ще има доста така спорове с държавите членки. Но беше интересно, че бе споменат кодекса за конвергенция. Това е интересна идея, която трябва да обсъдиме Добре е да видим и какви са възможностите за финансиране на данъчния капацитет, на фискалния капацитет. Но всичко това за сега трябва да бъде в рамките на всички възможности, които предоставят договорите. Т.е. не трябва да чакаме промените в договорите след 10 или 15 години, за да предприемеме необходимите действия. Необходимо е да се стабилизира да се постигне стабилизация и да имаме инструменти за стабилизиране в случай на неочаквана криза. Тървош. Виждате, че духа, залегнал в доклада, продължава да е много е, актуален. Ще се спра на две или три неща. Първо, преструктурирането на дълга. Знаем, че понякога дълга може да бъде просто непосилен. Знаем, че, че единия начин е просто да се изтрие дълга или да се преструктурира, но това става за, за сметка не само на държавата, която е засегната, но и за цялата еврозона. И самата и в самата страна ще се нуждае от много повече време за да възстанови своята економика, отколкото ако се използват други методи. Така че трябва да се направи анализ на економическите компоненти на преструктурирането. Второ, мисля, в предложението на Хосе Леандро. Автоматичният стабилизатор. Това е ясно подчертано в доклада на Европейския съюз. И това е, може би, пулката, която трябваше да, си, да извлечеме от кризата. И искам да спомена някои цифри, ама относно размера на МС. Кредитния капацитет на МС е 500 милиона и 372 за ЕВФ. което означава като, като цяло 5,5% от БВП на еврозоната. Просто да, за да знаеме как, за какво говориме, когато говориме за стабилизационна функция и инвестиции. Съжалявам, че така го настоявам в този час, но това просто с това искам да подчертая, че има някакъв марш, включително и в рамките на договорите. Сега, по принцип този капацитет се основава на гаранции а, от държавите членки. Аз не вярвам обаче те да отстъпат тази си прерогатива на европейския бюджет. Може би някой ден ще стане. Но точно заради това приветстваме е, предложението на комисията за промяна по силата на член 352. Защото по то... По този начин ще може европейските методи да се съчетаят с гаранция, която да не е от европейския бюджет. В момента държавите членки, които не са в еврозоната, могат да се присъединят към банковия съюз на доброволен принцип. Но представете си, че, че след Брексита ще има насърчаване еврозоната да, да, да включи всички държави членки. Знам, че не не всички са съгласни и готови за това, но мисля, че в този дух трябва да обсъдиме, да обсъждаме въпроса. Тоест да се опитаме да стигнем до едно единство между Европейския съюз и еврозоната. Благодаря. Благодаря на всички оратори за този интересен и полезен семинар. Няма нужда от заключения. Just to say one thing more on institutional basis. Само още нещо да добавя. Европейският съюз смята, че е наистина много важно интегрирането. Ние не забравяме, че МС се финансира от националните бюджети и ние не, не искаме да имаме така истински над, е, надзор над това, но но искаме парламента да има поглед. Не, не разбира се, че не може да се използват да, парламента да, да, да налага свои условия, които са неприемливи за държавите членки, защото в крайна сметка те са унези, които финансират. Но, но ние сме абсолютно съгласни, че една нова рамка би била нужна. Това ще улесни и независимостта на МСЕ Аз не се, не се обръщам към вас лично, вие не сте представител на държава членка. Но просто не използвайте това като извинение. Но Нека се възползваме от възможността, защото възможностите за еврозоната и за еврото са огромни в момента. И като цяло се радвам, че има широк консенсус за това, че не е необходим механизъм, а рамка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 преструктурирането трябва да бъде предвидено. Естествено, че преструктуриране ще става на основата на задълбочен анализ. Да, разбира се, че една рамка трябва да включва елемента на предвидимост, но И в заключение, Основното е размера на бюджета. Това е за вашата комисия, Жан Артви. И като цяло пожелавам много успех на Комисията по бюджета, защото вие ще бъдете много важни. Този семинар доказа, че двете измерения са интегрирани. Хубаво беше, че можахме да изясниме позициите си. И да продължиме с а, бързи крачки към окончателното завършване.